Това ще бъде нашата борба и се обръщам към колегите да ни помогнат. Това, което искаме да внесем важни изменения в предложението на комисията. Може би именно поради тези критики ще се получи едно по-приемливо предложение. Политическите въпроси трябва да бъдат идентифицирани. За това трябва да се опитаме да а, излезем с една силна позиция от името на парламента. С едно единодушие, с едно с механизма на съвместното решение можем да излезем пред съвета, макар и с различни а, възгледи. Сега като гледам а, графика, в координационното заседание и среща и с секретарията, ние ще искаме да имаме достатъчно време за обсъждане на основните регламенти преди лятната отпуска, което ще рече, че до края на април трябва да сме изготвили докладите си и те да бъдат преведени. Аз не смятам, че съвета ще е излязъл с позиция до този срок, края на април, така че се страхувам. че ако приемем позицията, може би ще тръгнем в една посока, която е твърде различна от позицията на съвета, така както е представена. Аз обсъждах с, обсъждах с някои личности, които имат отношение към въпроса. Председателството на съвета може би ще успее да внесе основни насоки, за да сравним позициите си с съвета. И а, утре ще се срещнем с датския министр тук в комисията и трябва много ясно да изложим изискванията си, да настояваме съвета и парламента да работят ефективно в целия този процес, а ние, за да гарантираме, че вървим в правилната посока. И за предпочитане, разбира се, да вървим в една и съща посока. Тоест, трябва ни позиция на парламента, на първо място, тъй като ни е нужен нов баланс в подкрепата на държавите членки. Положението е сложно, тъй като знаете, че държавите членки трябва да имат възможност да, допринесат и да внасят е, средства, те изпитват трудности, така че трудно ще се постигне този баланс. Ако някои внесат повече, а други по-малко, знаем също, че държавите членки че за, тях ще, за някои от тях ще стане много трудно, ако пък получат по-малки средства. така че това е основният проблем. Трябва да се справим с този проблем по някакъв начин, колкото и да е трудно. Ами втория стълб. Позицията е разграничена. Комисията сега предлага нещо друго по отношение на бюджета. Това е въпрос, който трябва да обсъдим в неговата цялост. Така че нека се надяваме, че ще успеем да постигнем един по-добър, едно по-добро равновесие, без да някой, върху някои държави бремето да стане непосилно. В много държави членки субсидиите оказват различно въздействие в различните региони, което е, поражда сериозни проблеми. Но ние не можем да си позволим да нарушим е, националния баланс и трябва да гарантираме той да съществува във всяка отделна държава членка. Друг проблем, нещо, което намирам за много важно, е въпроса с озеленяването. По принцип, това не означава, че сме съгласни с предложението на комисията като такава, а по-скоро как да го постигнем. Тук има критика. А, има хора, които смятат, че това позеленяване означава да има единство и баланс между държавите членки, да бъде в интерес на околната среда, и да няма като последица санкции и негативен ефект върху тези, които не работят в посока позеленяването. Разбира се, де, ще ни е нужно време да обсъдим този въпрос с експертите, но трябва да постигнем един удовлетворителен компромис. Много е важна дефиницията на активен фермер. Какво означава активен фермер? Общата сълскостопанска политика трябва да е насочена именно към тях, към тези, към които, за които е създадена. Фермерите, сълските стопани, които са такива, които не това работят. И има проблеми с практическото прилагане. А, именно по това ще трябва да работим. А на следващо място проблема с асоциираните плащания един сериозен проблем, свързан с земеделските дейности. Трябва ни една гъвкавост между двете стълба. А, дофинансирането е важен проблем. Комисията е подходила много интелигентно към този въпрос. Те предлагат капинг или до плащането да бъде за иновации. И ако отхвърлянето му ще означава поставяне на въпросителна на иновацията. Ние искаме да имаме такава иновация като важен механизъм, но трябва да открием и други механизми. Много подробности трябва да бъдат разгледани. Въпроси, които са не по-малко важни. Тези детайли ще породят голям брой изменения, вероятно. И разбира се, трябва да излезем с една обща позиция, но първо трябва да разгледаме най-важните 5-6 политически въпроса, които споменах, е, политическата позиция на парламента. Аз с радост ще изслушам вашите възгледи и с удоволствие ще а, е, подкрепа такава една обща позиция на парламента с едно голямо мнозинство и да видим дали комисията ще го приеме. Аз знам какво е моето становище, но в момента за мен е по-важно да изслушам вашите реакции. Разбира се, аз ще си отбележа всичко казано и заедно с вас ще навлезем в детайлите. Благодаря. И разбира се, искам да Поздравя новия председател на комисията и неговите четирима заместници и съм сигурен, че ще свършим добра работа тук. Председателя благодаря много, Луис. Чудесно свършена работа и аз предлагам сега да открием дебата. Моля ви, спазвайте регламента за продължителност на изказванията, така че да можем да, им, да ни остане време и за точка пета на господин Дантен. Сега господин Войхичовски. Е, Благодаря, господин председателю. И аз бих искал да ви поздравя. Обеден съм, че ефективно ще работим в бъдеще с вас. Искам да попитам едно нещо, докладчика. А именно, дали предвиждате в бъдеще да потърсите становището на експерти по въпросите на преките плащания, за да, за да се види доколко те съответстват на разпоредбите от договора. Имам известни съмнения, свързани с озеленяването, защото до сега в договора опазването на околната среда или зелените политики не се а, споменават като цел на а, ОСП. Та трябва да се види доколко а, това е в съответствие с разпоредбите на договора, защото без да споменавам подробности, целите по договора са различни и озеленяването не фигурира в тях. Същото въжи и за разпределението на плащания между държавите членки – в 18 ти член от договора за Европейския съюз е, четем за е, изрична забрана на дискриминация за основа на националност. Системата за плащания за предходни периоди използва като критерий националността на земеделските производители, а това, според мен, не е в съответствие с 18 ти член. В 39 ти член пък се съдържат разпоредби за това а, какво може да се ползва, за да се определят целите на ОСП. И е, там се споменават регионалните различия, но не и националните различия. И накрая, четвърти член забранява всякакъв вид дискриминация на производителите в Европейския съюз. Според мен, преките плащания на различни нива са показателни за дискриминация и трябва да се направи правна оценка на това положение, за да не се налага да се сезира а, Европейския съд. Искам да попитам докладчика какво мисли по тези въпроси. Председателя. Благодаря. Мартин Ослинг и след това госпожа Магинес. Мартин, заповядайте. Благодаря ви, поздравявам и от а, името на нашата група, и не само вас, ами и цялото бюро. Очаквах докладчика да представи някои по-обстойни идеи и предложения днес. В общи линии казва, че предложението търпи критика, но мисля, че Европейския парламент достатъчно явно изразява критиката си и е, по отношение на нови идеи. Те трябва да бъдат ясно формулирани, а, а за съжаление не чухме такива в изложението ви. Трудно е, трудно е министрите на замеделието да излизат с предложения, защото а, са в много тежка финансова ситуация, но Европейския парламент би трябвало да излезе с някакви предложения. По първия въпрос, който засегнахте, а именно разпределението между, държави член, между държавите членки. Не мисля, че е, предложенията са достатъчно е, стабилни. Мисля, че трябва да призоваваме за е, по-справедливо разпределение в Съюза. Европейския парламент трябва да настоява на европейския подход. Не бива да позволяваме на нетните платци да бягат от отговорност. Проблема обаче а, е, с а, е, е, по, засиленото финансиране от втория стълб е, че новите държави членки няма достатъчно средства да захранят този втори стълб. Въпросът е за озеленяването. Мисля, че предложението на комисията трябва да се разисква допълнително в материалната си част. Господин Капо Сантос, доколкото разбрах, предлага да излезем с предложение за доброволна основа. Не мисля, че обаче това трябва да бъде целта на ОСП. Трябва да има задължителни цели за озеленяване в Европейския съюз. Трябва също да включим стратегия за биологично разнообразие, защото това е една от основите на екологичната политика. Трябва да включим и климата и това не бива да е просто доброволно участието в екологичните политики. Тъй, че всичко това, което се предлага, например 70%, трябва да се разисква допълнително. По отношение на 7% площ, които се е, отделят за агроекологични мерки, трябва по, повече а, същина да се даде на това предложение. Какво точно предлагате? Това са важни въпроси, които а, не можем да оставим на заден план. Мисля, че е много важно за селскостопанските производители да разискаме обстойно тези въпроси плащанията зависят от това. Трябва да се уверим, че те са насочени правилно към точните хора. Много големи фирми в днешно време използват селското стопанство като средство за инвестиции, не толкова с цел за производство на храни. Знаем, че производителите се сблъскват с много трудности, но трябва да ги преодолеем. Чухме, че има сериозна бюрокрация и това трябва да се преодолее. Сега, поставянето на тавани. Ние сме подкрепили 150 хиляди като таван, но за 99% от производителите това е без значение. В Германия има 50 на стопанства, които спадат в тая категория. Трябва да почнем от прак много под 100 000 и 300 хиляди за плащания в това число за плати. Е, такъв един таван би бил приложим само за големите стопанства. И накрая, нещо, което подчертаваме на всяко заседание практически, е, че е, не съществува, няма а, стратегия за протеините в а, това предложение. Съюза на германските земеделски производители също призовават за приемането на такава европейска политика. Те си дават сметка какви са а, заплахите, е, които проистичат от всяко обратно положение. Ако никой друг не излезе с предложение, мисля, че парламента трябва да разпише такова, защото това е, е един елемент с огромно значение. Госпожа Магинес има думата. И след това Елизабет Ягле. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изложението. Подкрепям коментарите, които направихте в началото, за това колко е трудно да се излезе с истинско альтернативно предложение. Но независимо колко е трудно, мисля, че ние, депутатите в този парламент, трябва да свършим именно това и да определим ключовите области, които бихме искали да променим и да дадем по такъв начин положителен принос. Мисля, че трябва по обстойно да разгледаме тези въпроси. В противен случай ще е, допуснем грешка. Мисля, че трябва да е, определим 6 ключови области е, във връзка с преките плащания, по които можем да дадем своя принос. Ще започна с озеленяването. В първоначалното ни послание до комисията, ние, парламентът, включихме някои много добри идеи за озеленяването на политиката. И а, тъжно е наистина, че комисията е ограничила своето определение на а, озеленяване до три конкретни предложения. В тази област ще трябва да променим а, предложението, за да а, включим това, което а, предлагахме първоначално. Трудно ще е за комисията да осигури контрол, инспекции, но мисля, че можем да работим заедно с комисията и да излезем с някои положителни идеи, така че да дадем възможност за новаторство, да дадем възможност за промените във водния сектор, които са от значение за държавите членки. Мисля, че вече сме подкрепили а, това на концептуално ниво, но а, нашето виждане за озеленяването е по-широко, по-всеобхватно, отколкото това, което сега се предлага. Мисля, че ще можем да свършим някаква работа по този въпрос след това. 30%, 30% разпределени средства. Някои колеги смятат, че не е достатъчно, други казват, че е твърде много. Трябва обаче да си дадем сметка, че един дял от преките плащания трябва да е свързан с екологични мерки и ние трябва да определим какво е нивото което се цели да се постигне. А, тревожат ме делегираните актове във връзка с озеленяването и други идеи от това предложение. Мисля, че комисията заедно с нас ще поработи, за да си дадем сметка какви ще са последиците от това да се даде възможност да се ползват основно делегирани актове, както сега се предлага. Трябва обаче да направим по-обстоен по анализ на въздействието. Сега някои по-общи въпроси. бюджета и разпределението между държави членки. Това е много деликатна тема в политически план, както за съвета, така и за нас. В един идеален свят бихме увеличили е, бюджета, така че всички да получат повече. Но в действителност ние преразпределяме малка сума пари сред повече държави членки. и Трябва да сме справедливи. Никога обаче не сме казвали, че поравно ще се разпределя и непосредствено. Знам, че държавите членки се притесняват от неравнопоставеността, но по този въпрос какво да кажа? Не знаем точно какъв ще бъде бюджета, но а, трябва много внимателно да подходим в политически план. И а, трябва да се отчетат две неща с комисията. Първо, трябва не, не може преразпределението да бъде равно за всички държави членки. Знам, че ще има а, отрицателни политически отзиви, може дори да не се приеме. Така че това трябва да ни е отправната точка. Аз съм провеждал разговор и знам, че Балтийските страни и новите държави членки подробно са огласявали своите тревоги и също имам колеги от по-старите държави членки, които се притесняват за преразпределението и сред старите държави членки, по-старите. Това трябва да се прегледа въпроса за това дали в общия бюджет се включва първи и втори стълб и регионалното финансиране също трябва да се види. Но бюджета не е ясното какъв ще бъде точно, как ще се разпределя. Трябва да достигне обаче до съгласие в рамките на тази комисия за разпределението между държави членки. Има подобни трудности, свързани с преразпределението и между отделни производители в държава членка. Тук също трябва да си даваме сметка, че държавите членки са на различен етап от, в прехода а, от регионални а, плащания. Приемаме ли сроковете? Според мен за някои държави членки това би предположило твърде бърза промяна, така че трябва да осигурим известна гъвкавост. Трябва да сме отстъпчиви, за да не нарушим а, процесите на производство в държавите членки. Та, това са трудностите. Според мен това са едни от най-сложните реформи, които могат да съществуват в нашия дневен ред и за който и да било, който е било политик, защото има различни нива на плащане и различни обстоятелства, при които те се осъществяват. Трябва да се дадем сметка за тези разлики и да се стремим към разрешаване на, тя, на тези проблеми. Следващия въпрос е доколко е възможно да се премине към тази единна ставка до а, годината, която се цели а, 2019. Мисля, че това е много кратък срок. А, едва ли ще е реалистичен и едва ли ще е изпълнимо това в рамките на това време. Един по-общ въпрос, който може би не е точно за днешния дневен ред. Каква е визията на комисията, каква е логиката на обвързването на плащанията с а, площ? в по-дългосрочен план. 50 години вече днес отбелязваме от съществуването на тази политика и ако се запознаете с изследванията за обвързването на плащанията с площта, ще видите, че това не е най-добрият начин за подпомагане на селското стопанство. Това а, трябва да го разбираме. Трябва да си даваме сметка за това, че а, при а, всякакви такива промени ще има дългосрочни последици. Сега, определението на активен земеделски производител. Комисията много ясно се изказа по този въпрос. А, те смятат, че това е необходимо, защото е повдигано и от Сметната палата, например. Ние бихме искали да видим едно определение, което да бъде разбираемо да, в държавите членки и от сълскостопанските производители. Мисля, че това е проблем за а, производителите. Те знаят, че те са активни сами по себе си, но правното определение е много а, важно, защото от това зависи доколко лесно ще се прилага то. Разглеждала съм възможности за промяна на този текст и ми се струва, че бихме могли да предложим а, а, държавите членки сами да определят а, кои производители ще се считат за активни. Но аз знам, че това ще създаде трудности за Сметната палата и за комисията, но определено мисля, че им трябва определение. Проблема е, че всеки производител си мисли, че съседа му не е толкова активен, колкото той самия. Така че няма как да осигурим съгласие между тях, производителите. Но трябва да има някакво общо определение. Поставянето на тавани, а, информ... малко информация за колегите ще дам. А, таваните не засягат а, озеленяването. Озеленяването е освободено от тавани, от горни прагове. Аз лично нямам някакво особено мнение за а, таваните. Някои колеги, поради а, начин по който са структурирани нещата в тяхната а, държава членка, имат проблеми с а, а, тези идеи. Мисля обаче, че трябва да постигнем компромис по това предложение, защото за други държави членки това не е проблем. После правата, определенето на права. Пак става въпрос за годината 2014 спрямо 2011. Мисля, че парламента трябва да излезе с един метод, който да бъде по-лесно приложим от производителите да не обвързваме даването на права а, с а, нещо, което би довело до отрицателни последици на пазара за купуването и даването под найем на земя. Арендите и продажбите. М- може би комисията би има някакви идеи за осигуряване на такава гъвкавост, като в същото време се постигнат същите цели. Или поне се върви към тяхното постигане някои други по-дребни въпроси. Ще се опитам накратко да ги засегна. Младите производители. Не е достатъчно само да говорим за подкрепата на младите производители. Всеки подкрепя тая подкрепа, както всеки подкрепя жените в политиката, но много малко се върши на, на практика. Тъй, че аз подкрепям комисията в това отношение, обаче смятам, че а, трябва да а, признаем, че а, това, което ще се осигури за младите производители е твърде малко, за да се стигне до различно положение. Ако, искам да, ако искаме да постигнем промяна, трябва внимателно да разгледаме тая мярка и да дадем възможност държавите членки да вършат повече за младите производители, защото от тях е нашето бъдеще последния въпрос, който ще засегна схемата за дребните производители. Някой посочи, че това е схема за дребни а, бенефициенти или реципиенти. Трябва да внимаваме по отношение на това колко държави членки е вероятно да искат да се включат в тази схема и последиците от подобна една схема. Това е свързано и с въпросите от втория стълб във връзка с тази схема. Моите коментари като цяло за преките плащания мога да обобщя така. Това е много, много деликатен и важен въпрос за нашите производители в отделните държави членки. Единственото, което тях ще ги интересува естествено, по какъв начин това ще се отрази на плащания, които аз ще получавам защото а, тази база те ще определят плановете си за бъдеще, разбира се. Но каквото и да правим, то не бива да води до резки, драматични промени в селското стопанство. Производителите трябва да знаят, че разполагат с време да се приспособят към промените, към новото положение. Трябва да знаят, че новия режим ще бъде добре планиран, защото аз се тревожа, че би било трудно, трудно това, дори да постигнем всичките си цели. Трудно би било да създадем една нова система а, към 1 януари 2014 година. Много е малко времето и може да се окаже неосъществим този проект. Приветствам коментарите на докладчика. Радвам се, че вървим към разработването на позиция по тези е, конкретни въпроси. Е, с удоволствие ще изслушам и е, другите колеги. Ще се опитам да взема предвид и техните тревоги. Благодаря. Благодаря много. Това беше много добре изграден и много подробно изказване. А сега, за което Джордж Лайн. Благодаря. Аз също искам да започна с поздравления към вас и другите новоизбрани членове на председателството. Сигурна съм, че ще си сътрудничим прекрасно. Искам да благодаря и на докладчика за материала, въпреки че съм съгласна, трябва да има някои факти, които да подкрепят казаното. Освен това, когато имаме документ в писмен вид, имаме повече възможности да обсъждаме различни виждания по него. Искам да се спра на няколко пункта, които се оказват твърде противоречиви, но трябва да намерим някакво решение. Също така трябва да имаме предвид, че Европейския парламент и Комисията по селско-стопанство не е центъра на Вселената. Ние работим с други подобни органи, затова трябва да намерим някакво е, общо решение. Затова смятам, че е, трябва да работим по тези въпроси. Това е първото нещо, което искам да кажа. Второто. Целият този дебат показва степента, до която тези въпроси повдигат противоречие. Противоречия, противоречия, които всички ние знаем, че съществуват в нашата родина. Така че трябва да решим как ще процедираме и трябва да решим колко пари от бюджета можем да отделим. Трябва да разработим много добри предложения. В противни случаи други комисии, може би, ще бъдат по, ще успеят да работят доста по-успешно от нас. Така че първо, по отношение на това, което наричаме активни стопани. Това е една дефиниция, която трябва а, да съществува, тя трябва да покаже, че все пак това е един стопанин, който е по-различен от а, това, което разбираме под земеделски стопанин. Комисията предложи нещо, то е полезно, но не можем да приемем големи конгломерати, големи фирми да така да се каже, да си присвоят отрасъла и извън тях да остане пълен вакуум. Това е нещо, което ние не можем да приемем. Истинските реалните земеделски стопани, независимо дали това е единствената им форма на препитание или го правят а, успоредно с други дейности, са хората, които са в центъра на вниманието за нас. Така че трябва да помислим как позеленяването на дейността трябва да бъде включено към първия стълб. Това е нещо много важно, за да бъде приета като цяло реформата в ОСП. Като говорим за това какво е необходимо, трябва да кажем, че въпросът е първа трябва да бъде обсъждан, защото а, някои а, стопани като чели, успяват да а, се измъкнат, да не бъдат обект на контролните механизми и мисля, че а, това не бива да бъде а, позволено. Не бива да има никакъв вид дискриминация. А, Земеделските стопани, които работят по конвенционални методи, също са земеделски стопани. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за а, бележките ви, Джордж Лайн и госпожа Косинджер. Благодаря, господин председател. Както и останалите колеги, аз искам също да ви поздравя а, с избора, да поздравя и останалите колеги, които бяха избрани в председателството. Ще бъда а, сравнително кратък и ще се спра на това, което според мен е най-важното. Както и другите колеги, аз подкрепям рамката, която комисията предложи рамката за реформата в ОСП. Би било странно, ако ние се противопоставим на някои от предложенията, които вече парламентът прие. Важно е обаче да кажем, че подкрепяме тези, подкрепяме докладите за нашия национален доклад. Аз самият имах късмета да работя. Няколко неща искам да спомена. Първото е, че трябва да кажем, че за сега все още не е ясно как изглежда новата ОСП, тъй като комисията делегира на парламента много решения и затова в момента е трудно да си представим как всичко това ще се приложи на практика. Целта на парламентът е да заобиколи, така да се каже, тези трудности и да стигне до някои по-подробни, по-ясни решения за, по отношение на предложенията за ОСП. Второто нещо, което трябва да кажем е, че трябва да се опитаме да получим и правна консултация за ролята на комисията по отношение на разпределение на плащанията между държавите членки. Това е ключа, това е приоритет за всички. Всички го обсъждат. и председателството на комисията и докладчика, и докладчика в сянка са абсолютно наясно, че а, парите, които ще бъдат разпределяни, а, са а, средства, които ще се разпределят по силата на новата многогодишна финансова рамка, не по принципите на ОСП. И за това, ако на края на приложенията се включи една таблица за тези а, разпределения на средствата, това ще обезмисли а, работата на нашата комисия. Затова смятам, че трябва да потърсим правна консултация, за да знаем какви са точно правомощията на комисията по разпределението а, на плащанията между държавите членки. И ако отговорът е, че тези правомощия са много ограничени и основният документ ще бъде многогодишната финансова финансова рамка, това ще ни даде известни, известна яснота. Освен това, трябва да видим от политическа гледна точка как ще изглежда разпределението, дали парламентът ще каже да или не на тази многогодишна финансова рамка. Така че мисля, че докладчикът и председателя трябва да се опитат да намерят а, начин да получат а, правно мнение, да се консултират с а, юристите и да разберем до каква степен а, ние имаме правомощия по тези изключително важни въпроси. Нека да преминем към следващите а, важни въпроси по отношение на директните плащания. Има определено тревоги, свързани с периода до 2019 година, когато ще бъдат направени някои корекции. Ако 2011 е годината, на база на която ще бъдат правени, отправени исканията, пак се стига до въпросите. Какво става с а, земеделските стопани, които не са подали заявления през 2011? Означава ли, че те а, от тук нататък ще бъдат изключени от тази схема? А, за сега нямаме ясен отговор от страна на комисията и трябва да се опитаме да изясним нещата, защото 2011 беше една твърде рестриктивна година по отношение на достъпа до новата система. Що се отнася до другите два основни въпроса, а именно праговете, таваните за активните фермери, един от тях, трябва да видим какви са изискванията за отделните стопани, за да могат да докажат те до 15 май какви плащания получават, че тези плащания не трябва да бъдат повече от 5% от а, средствата за стопанството и как точно ще бъде доказано всичко това. Тъй като всичко е толкова сложно, аз искам да подчертая, че тази мярка а, повдига много, много, много важни въпроси. А по отношение на изискванията за зелени политики, по отношение на активните земеделски стопани, трябва да помислим и за някои въпроси, свързани с трудовоправните отношения. В различните държави тези отношения са различно регламентирани, така че всичко това води до голямо осложняване и много големи разходи за държавите членки. Именно за това искам да повдигна тези два изключително важни въпроса. По отношение на зелените политики или позеленяването, може би липсва достатъчно амбиция в това отношение, може би няма и достатъчно голяма гъвкавост за да се отразят конкретните потребности на отделните конкретни държави членки. Ако се опитаме да наложим един модел за всички, просто това няма да доведе до добри резултати. Трябва да помислим дали трябва да се наложи някаква задължителност или дали държавата ще, членка ще даде възможност на своите земеделски стопани да се възползват от съществуващи опции. Е, но не е, бива е, земеделските стопани да останат с впечатление, че се въвежда още едно ниво на вътрешно кръстосано съответствие. Има достатъчно изисквания, които те и без това трябва да изпълнят. Така че отново плащанията, свързани с ограничения, са една практика, която съществува, но ще чуем, може би, повече от докладчиците така или иначе трябва да е ясен въпроса за разпределението, преди да знаем на къде ще вървим нататък по основните проблеми на структурни проблеми на общата политика. Благодаря, госп... Джордж. Сега ще дам думата на госпожа Къщенджер. След това ще стане след малко, но нека да кажа, че от формална гледна точка ограничения няма. Може, разбира се, да се направи, направят промени. Тези промени трябва да бъдат прияти тук и в съвета, но аз по-скоро бих призовал за предпазливост, да се пипа предпазливо. Трябва да получим, разбира се, финансови декларации, но аз все пак бих посъветвала да, е по, да пипаме по-внимателно. Благодаря господин председател. Искам да благодаря на докладчика за първоначалните мисли които, и идеи, които бяха споделени. Гласна съм с докладчика. Има изключително важни въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Мисля, че комисията би трябвало и съм сигурна, че тя ще мобилизира всичките си ресурси, за да се стигне до решения, които да подпомогнат бъдещото добро развитие на селското стопанство. По отношение на това, което се нарича позеленяване или мерки за позеленяване, така както са предложени от комисията, за мен те са неприемливи. В бъдеще трябва да има широка подкрепа за европейския бюджет и системата на разплащания. Що се отнася до 10% за приоритетни сфери по отношение на екологията, като че ли това е нарушение на принципите на ОСП. Идеята тези 10% да бъдат отделени и да бъдат предоставени на определени стопанства според нови щедоводни изисквания и правила, се оказва, че това ще бъдат стопанства, които няма да могат да получават субсидии за производство. Според мен е този подход е неправилен. Той не е обоснован и Нека да кажа отново, това е според мен е нарушение на основните принципи на ОСП. През последните няколко седмици и месеци стана ясно, че този въпрос води до много емоционални реакции от страна на стопаните. Трудно е да си представи човек, че голяма част от неговата земя вече няма да бъде обработвана, освен това ще бъде много трудно да се цифровизира всеки квадратен сантиметр от всяко едно стопанство, да си представим какви загуби ще доведе всичко това, до какви загуби в бюджета ще доведе всичко това. И затова като че ли хората не разбират какво предлагаме. Искам само да спомена, че ако решим да вървим в тази посока, в някакъв етап в бъдещето ще трябва да отговорим на общественото, на обществото, защо селско, селскостопанските производители ще получават плащания без да използват своите ресурси. Мисля, че това също ще доведе до един обществен дебат. Господин Хойслингер според мен е напълно прав, като казва, че Европейския парламент и настоящата комисия приеха тази идея, но тази идея като че ли сега се оказва, че противоречи на идеите, които сме приемали до сега, в миналото. И затова трябва много сериозно да помислим как да покрием тези дефицити на, профе... на протеини. Трябва да изготвим, може би, един списък, за да видим как отделните държави членки предлагат да се преодолее този проблем. През последните няколко дни колегите може би са чели материалите в пресата по отношение на Сметната палата, Европейска сметна палата, която е твърде критична към вижданията на комисията. Счита се, че предложенията не отговарят на принципите на ОСП и че по този начин просто ще се създаде допълнителна бюрокрация. Като човек, който от години се занимава с политиката в сферата на селското стопанство, трябва да кажа, че според мен също тази политика ще доведе само до нова бумащина и увеличаване на бюрокрацията. Комисията наскоро каза, че всъщност държавите членки сами създават бумащина. Трябва да бъдем и реалисти, и откровени, когато говорим а, по тези въпроси. Държавите членки, при които има най-низко ниво на грешки, са онези, при които процедурите и механизмите за контрол са най-строги. Това означава, а, че а, системата а, там. А, може би е прекалено бюрократична, но според мен е важно да подчертаем, че ние, се цел, ние цел, целим да постигнем повече прозрачност. Не бива да обвиняваме отдалните държави членки, а трябва да от, отграничаваме, да обсъждаме двата стълба по-отделно. Трябва да кажем, че това, за което говорим е кръгълния камък на а, общата сускотпанска политика. Трябва да помислим какво ще стане, ако държавите е, членки през следващите през последните години в много държави имаше много ефективни а, програми по отношение на селското стопанство, по отношение на екологичните показатели. Какво ще стане, ако тези програми бъдат орязани? Какво решение ще предложи това на нашите стопани? Мисля, че ние трябва да кажем ясно на нашите стопани, че успешните програми, програмите, които дават добри резултати, ще продължат да бъдат подкрепяни. И мисля, че всички ние трябва максимално бързо да направим предложения, да, да зададем альтернативи. А, как това да стане. Преждеговорившите предложиха някои идеи. В моята родина където около 90% от земеделските стопани приемат доброволните агроземеделски програми, трябва да бъде едно указание, че тези програми се приемат като цяло. Трябва просто потребителите да, и да накоплаците също да приемат тези програми по-добре. Мисля, че ще бъде много разумно да започнем да създаваме климат на приемане сред земеделските стопани. В цяла Европа стопаните полагат огромни усилия, за да изхранят населението. Няма друг отрасъл, който е толкова зависим от климата, колкото е земеделието. И затова наше задължение е да направим всичко, за да защитим тези хора. Благодаря ви. Благодаря много, господин Рубикс. Бих желал да подкрепя колегите си в много отказаното, голяма степен отказаното от тях. Моят електорат в Латвия обаче се сблъска с проблеми с преките плащания. През 2004 година Латвия се стана член на Европейския съюз, което означаваше пълен срив на замеделието. 40%, срив и в сравнение с предишния период. И всичко това се дължеше на едни исторически критерии. 35% от постигнахме като постижение от средното ниво на Европейския съюз. Бе сложен напоследък таван 20%. Това се публикува и а, тогава земеделците в Латвия сметнаха, че историческия критерий отпада и ще бъде въведен един по-добър, друг критерий. А, обсъждахме този въпрос в а, а, различни контексти. Когато обсъждахме нещата, всичко беше добре, но когато се опря до цифрите, нещата не се промениха. Това, което моите избиратели казвате, че някои ще, ще има стопани, които ще получат едва 25% от средното. А някои цели държави ще получат не повече от други държави ще получат 300%. Това не е приемливо. Нашите, е, моите избиратели искат от мен да направя нещо. Те не смятат, че нещата могат да останат така. Има лобисти, които плащат. Това сме, такова е мнението на нашите замедалски стопани, че преговарят по-добри условия за своите държави и латвийските а, замеделски стопани, значи трябва също да плащат на лобисти, за да им издействат по-добри условия на плащания. И въпросът тогава опира до това какво можем ние да направим като парламентаристи. Не можем да разчитаме на лобисти. Има комисии, има работни групи, и всички тези форуми оказват влияние върху нашата работа. И а, нашите избиратели трябва да вярват, че така именно а, ще се а, постигат нещата. Не можем да им кажем само нямаме пари и така нататък. Ако вземем, отнемем от едния, дадем на други, и това не е справедливо решение. Гледаме общият, общата сума средства, на кого какво е платено. В миналото се казваше, че трябва да се разгледат и конкретно тези плащания, с характера на всяко плащане – разликите трябва да са най-малко между 80 и 120%. И по този начин да бъдат доволни възможно най-голям брой хора и да се реши проблема за балтийските държави. Иначе оставаме с впечатлението, че властта в парламента е в ръцете на големите групи, че те упражняват влияние върху силата – от кога го говорим? Аз това го повтарям вече две години, но промени в положението не настъпиха. Трябва да се вземе предвид факта, че има малки държави, малки земеделски стопани и те също трябва да получат своя заслужен дял, справедлив дял. На пленарни заседания сме чували, че ще сме силни само ако мислим за всички. Но и за стопаните се отнася същото председателя. Благодаря много на господин Силвестре. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да ви поздравя за вашето избиране. И благодаря за поканата на събитието тази вечер където ще опитаме италиански национални продукти. Казвайки това, сега искам да поздравя докладчика за представането на темата. И смятам, че на всички стана ясно, че са изслушани много коментари, много критики, но малко предложения. Критиките, които произхождат от дискусията, са, че от тях виждаме, че това, което се очаква от нас е да излезем с конкретни предложения и само така да упражним ролята си, по която сме тук, по силата на договора, на Лисабонския договор. Някой тук каза, че, разбира се, у нези, които губят, ще протестират. но виждаме е, една почти социална гражданска революция. И можем да стигнем до положение, при което преките плащания ще бъдат само 325 евро. А по другите мерки а, като позеленяването, само тези, които са в неблагоприятно положение, ще се възползват. Например, в производството на маслини и домати имаме едно средно плащане, но пак повтарям цифрата 325 евро. Имаме дейности, които се извършват векове, от векове но в момента хората нямат финансова стабилност и не могат да продължат. Не става дума за едно или две стопанства или домакинства. Става дума за цели области, които разчитате на този сектор. Coltivazioni di ulivi, ma ci sono centinaia И тук не говоря само за отглеждането на маслините, а и при тяхното преработване в зехтин. Ако продължи това драстично урязване на помощите, тогава няма да има само отделни а, оплаквания и съпротива, а ще има сериозна а, съпротива. Това са области, в които Европа е инвестирала и все още инвестира. Но трябва да, да имаме и други обективни критерии за изчисляване на преките плащания. Например, каква е работната сила, какви са продажбите и обема на продажбите. Инвестициите са правени с цел тези области да станат по- рентабилни, а всъщност те понасят големи загуби. чика спомена и нещо друго. Не можем да си представим да даваме ресурси само на големите стопанства. Трябва да подкрепяме малките стопанства. Но когато говорим за дефиницията на активен замеделски стопанин, трябва по-ясна да бъде тази, по-обективна да бъде тази дефиниция. Да се види какъв обем производство, продукти изнасят на пазара тези хора. За да определим някой като активен фермер, а не предварително да решим въпроса. Това да бъде производител, който произвежда, но и продава на пазара, защото това е целта. Идеята на ОСП е да само задоволяването. На следващо място трябва да видим и необходимостта от преразпределението на земеделската земя, реформата в, земедел, в обработваемата земя. Защото и там се получава от хората по-малко от 1000 евро. Дори изпада до сумата 100 евро. Не можем да даваме пряка помощ на някой, който има едно малко, една малка нива, с която изхранва семейството си единствено. Но има ферми, които пък не могат да правят научно-изследователска работа и чисто и просто или с две думи само задоволяват е, елементарни нужди. В е, моята страна се дава 25 000 евро като премии за млади земеделски производители. Някои от тях имат много малък е, доход и това е важно за тях. Така че когато говорим за реформата на земята, тя е част от е, намеренията в реформата на общата съскостопанска политика, т.е. да имаме стопани, които да останат е, и да са модерни стопани, да въвеждат иновации. и последно по въпроса за зелените политики в замеделието. Мисля, че с предложението ние осложняваме, не улесняваме живота на стопаните. Въвеждаме повече бюрокрация и тежест за тях, а те не могат да си го позволят. Свръхбюрокрация виждаме и с новата ОСП просто добавяме още едно административно бреме върху плещите на стопаните. Затова смятам, че можем да упростим нещата – например, една маслинена горичка и да изчислим какво би станало, ако тя се превърне в пасище. Или бил биоземеделието, тези, които не използват пестициди. Вероятно, те не могат да се доберат до помощ по зелените политики поради факта, че преминава поток или река през земята им. Тоест, трябва да създадем ясни, ясни, прости правила. Благодаря много. Е, е, Господин председателю, колеги, и аз съм е, радостен, че сме се събрали отново. Бюрото работи с пълна сила, но това е едва началото на втората част на, нашията, на нашата работа. И ние трябва да сме много внимателни, много предпазливи през следващите две и половина години. Да останем независими от лобитата, които може би се опитват да окажат натиск върху парламента и защитяват конкретни интереси на химически предприятия, агрибизнес и други. Имало е, имало е стъпки в тази посока в последните месеци. Това, което прави господин Сантос, е вярно. Трябва да се заемем конкретно с нещата – и да навлезем и в подробностите. Да огледаме текста, но да сме много внимателни. Няма да говоря за философският аспект, но за намирането на нов баланс между държавите членки когато гледаме цифрите и преразпределението на плащанията, виждаме голям дисбаланс. Предложението е за онези държави, където имат по-малко от 80% от средното. Една трета от а, разликата трябва да се запълни. Но какво да кажем страните, които имат 75%? Има и такива. Какво ще правим с тях? Ще дадем, както се казва тук, но за да те да стигнат общото средно, това за тях ще са на нужни години. Значи трябва да чакаме до, 1000, до 2048 година, за да получим баланс ли? А, явно така нещата няма да проработят. Ето ви проблем. Искам да хвърля светлина върху него, защото това трябва да залегне в текста, ако искаме да пребалансираме нещата. Сега по въпроса за активния сълскостопански производител. Концепцията, че той, той получава средствата, но отново, ако се гледаме в предложените цифри и дали общата сума на преки плащания е по-малко от 5% от прихода от неземеделски дейности. Да, да вземем за пример английската кралица. Не искам да я атакувам. Тя е прекрасна жена, но тя, да речем, получава 300 хиляди плащане, а помощ. И ако трябва да получи над 100 милиона, тя няма право. Но ако малко по-малко, с няколко хиляди се снижи сумата, тя ще стане допустима за такава помощ. Ето за какви приходи, доходи говорим. Значи тук се нуждаем от е, е, подход, един по-добър подход към въпроса. И отново, тук нещата стоят теоретично, но ако прочетете текста. Търговските предприятия не трябва да получават такива плащания. И мисля, че трябва да преразгледаме това, да го проверим повторно. Например, фирми, които превозват произведената захар. Много важно е, изключително важно е да изчистим този въпрос. И сега за спадащите плащания и с това, това го отметнахме. Сега искам да се спра на помощта за еко замеделие. Да, вярно е, че нашите проблеми, че това са нашите проблеми, но не смятам, че тук гоним духове. 7% от е, площите трябва да са е, еко земеделски. Това не значи, че трябва да се задели земя. Трябва да преустановим този начин на формулиране. Но в едно стопанство как е, ще разделите земите. Тези, които са а, подложени на екоземеделие, които не са. Интересът е цялото стопанство да е такова. И за това смятам, че тук критериите са преосложнени, има много бюрокрация. Защото в тези 7% можем да включим оградите, стените. И за това смятам, че трябва да предефинираме този въпрос. Сега по отношение на постоянните пла, пасища. Мисля, че е отлично, много добро, добре да имаме такива пасища, особено в а, а, влажните зони, а, тъй като а, без тях положението ще е катастрофално. Но а, това, което е опасно е следното. Казва се, че до 2014 година ще има възможност да се направят промени. И 2014 година е като референтна година. Значи до тогава могат да се проведат промени по отношение на ползването на земята. Но мисля, че този подход е бавен, защото може да доведе до промени и смятам, че парламента трябва ясно да си каже становището. Може би да се спрем на осредняване за всяка отделна година, а не чак след 3 години, 2014 година, защото тогава ефекта ще е обратен на това, което искаме. Сега по диверсификацията на културите, последният въпрос. Тук имаме сериозен проблем, защото 70% е, е за големите, 5% за малките. Това опира и до сидбооборота. И смятам, че трябва да се поставят економически цели. ОСП не е някаква бюрократична машина, която отпуска пари. Ние искаме земеделието да върви в една определена посока. И въпросът за съидбообращението е важен и до, това да гарантираме а, самозадоволяване на стопанствата. Това трябва да се подчертая. Ако имаме 70% за една, за една култура, тя ще си остане една култура. Трябва да стане ясно това нещо. Има и други въпроси, но тук ще спра. Много благодаря, господин Бове. А сега госпожа Аренс Гарсия. Много благодаря. Въпреки, че не всички сме съгласни с казаното до тук, историческия фактор като че ли ще изчезна от ОСП. Струва ми се, че трябва да имаме предвид, че това може да доведе до някои драматични моменти. Трябва да стигнем до някакъв, ня, някакъв начин да преодолеем тези въпроси, защото в миналото сме били ефикасни и ефективни в своята работа, осигурили сме производство. Нека да не забравяме, че производството на зехтин и на ориз преминаха през тежки моменти, по други съображения, по други причини, но мисля, че никой земеделски стопанин не бива да страда от решенията, които взимаме. Намаляването на субсидиите може да доведе до затруднения и затова трябва да предложим конкретни решения за дадени отрасли. Не трябва да мислим за някакви нови методи, но мисля, че по отношение на животновътството, но трябва да подчертаем, че то преминава през тежки моменти. Примерно, по отношение на плащанията на Декър за моята родина, тези плащания са обвързани с определени изисквания за кравите, примерно в това отношение искам да кажа, че каквото и да решим, не трябва да нанасяме вреда на тези отрасли, които всъщност би трябвало да подкрепяме. Надявам се, че не считате, че това, което казвам, е маловажно. Когато става дума за плащания на дека. Трябва да а, направим преглед на а, хектарите, които всяка държава членка е заявила. Това трябва да бъде взето предвид, за да сме сигурни, че а, оценките се правят правилно. По отношение на активните стопани, мисля, че трябва да има връзка между производството, дейностите свързани с производството и е, плащанията, за да бъдат тези плащания, така да се каже, легитимирани мене ме тревожи е, изискването пряк, за пряка връзка между е, производството и всичко, което казахме по-рано. Що се отнася до позеленяването? Трябва да кажем, че тук не се вземат предвид конкретните особености на всички региони. И това въжи, да речем, в по-голяма сметка за Северна Европа, отколкото за Южна. Северна Европа произвежда много повече хранителни продукти, отколкото държавите от Централна и Южна Европа. В заключение, трябва да бъдем много внимателни, когато правим някакви паралелни канали за плащания. Това може да доведе до големи опасности. Това може да доведе до подкопаване на основите на първия стълб, а по втория стълб трябва да а, сме наясно, че не бива някои плащания бъда, да бъдат за сметка на други. По отношение на квотите, ние сме твърдо против а, премахването на квотата за захар. През 2004 година настъпиха големи, драматични промени. През 2007 се направиха също големи промени. В Иберийския полуостров цели заводи се закриха. Милиони тонове се прехвърлиха от Испания и Португалия към Германия. Големите производители на захарното свекло все още се опитват да се съвземат от тези решения. До 2020 едва ли това ще бъде възможно. Този месец беше решено да се създаде специална комисия, която да се занимава с лозарството. Прекрасна инициатива, която подкрепим. Благодаря. Сега господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Вече много неща бяха казани от преждеговорившите. Но е ясно, че въпреки политическите ни различия, има въпроси, по които можем да намерим общ език и вижданията ни са а, близки. Така че трябва да изпрати много ясно послание с доклада на Европейския парламент. След разговорите с господин Никълсън, който се опита да ангажира и други докладчици в сянка, включително и аз, а и други колеги. Господин Фонтана също присъства, да. И се оказа, че е възможно да се направят промени и да се постигнат а, едни и същи цели, които всички не искаме да постигнем, с уеднаквяване на позициите. В съвета има различия поради различните национални интереси и там няма ясна позиция. Казвам го на докладчиците в Сянка. Внимавайте, защото различните представители могат да имат различни виждания, могат да се сформират мълцинства, които да подкрепят различни позиции и това да промени насоката на ОСП. Няма да говоря за всичко, за което вече стана дума, но мисля, че в бъдеще не можем да минем изцяло към директни плащания към, за хектар. Ако го направим, няма да имаме ясни цели. И независимо от това дали целите са постигнати или не, земеделския стопанин ще получава някакви плащания. Ако 2020 година искаме от земеделския стопанин да постигне същите цели, които той е имал през 2003 година, това едва ли ще ни помогне. Има период на преход, в който ние като че ли решаваме да дадем а, субсидиите на този, който обработва земята, не на собственика. А, но да не забравяме а, храните субсидиите за хранителни продукти. Основната цел на а, селското стопанство е производството на хранителни продукти. А и сега се добавиха въпросите свързани с биогоривата и а, различните е производството на а, различни продукти с цел биогорива. Така че а, селско Костопанската политика е важна за всяка държава и трябва да се помисли за помощта, която се оказва на тези производители. В моят регион, примерно в Болония, това е около 20% дали тези 20% отговарят на определено състояние на нещата, е друг въпрос. Ние може би ще трябва да запазим сълскостопанските дейности, защото а, това дава облика на региона, а се дава възможност и на преработвателната а, промишленост да работи. След това, като помислим за другите дейности извън производството на хранителни продукти, тук има предимство за цялото общество. А, така че а, позеленяването е една такава дейност, която е а, в услуга на цялото общество. Но когато става дума за тези 7%, не бива да сме толкова стриктни. Австрия едва ли има нужда от тези 7%. Там се прилагат агри, агроекономически мерки и в Австрия вече целите са постигнати до голяма степен, както чухме от преждеговорившия колега. Може би трябва да се занимаваме с тези въпроси, като вземаме предвид спецификата на отделните региони. Така че не бива да се работи автоматично по този показател. Не искам да говоря за бюрокрацията, но понякога бюрокрацията е необходима, за да се справим с някои проблеми. И така, активният фермер или активният земеделски стопанин и новото му определение. Определено имаме нужда от дефиниция много хора, които не се занимават реално с селскостопанска дейност, все пак влизат в определението селски стопани. Затова трябва да бъдем внимателни. Нека да се опитаме да се справим с а, тази задача. Ако успеем, мисля, че това ще бъде предпоставка за един по-справедлив подход. А, господин Рубик говори също за тези въпроси. Латвия по време на предприсъединителния период успя да постигне по-добри условия, отколкото Малта, например. Също можем да споменем тук и Нидерландия. Господин Чолос много добре разбира тези различия. Не знае дали плащанията на Декар отговарят на виждането за справедливост, но нашата цел по-скоро би трябвало да бъде да постигнем справедливост от тук на нататък. Трябва да има някакъв баланс, някакво равновесие в оказваната финансова подкрепа, но Комисията трябва да помисли какво става с регулирането на пазара. Мисля, че предложението не е достатъчно а, добре разработено. А, мисля, че може би а, трябва да помислим за един а, трансотраслов подход, особено когато става дума за млякото. Виждам, че се усмихвате, но може би трябва да помислим за един модел, за създаването на един модел, който да обхваща всички по веригата. Ако това наричате бюрокрация, тогава аз съм за бюрокрация тъй като обществените организации ще имат някаква вид полицейска функция, ще наблюдават нещата и в това няма нищо лошо. По отношение на реформата на ОСП, тук става дума за приходите на земеделските стопани, но и за различните производители в различните отрасли и тяхното общо участие в процеса. Така че Нека да подчертая още веднъж трябва да признаем, че комисията се опита да обхване всички въпроси, които будат тревога и да ги включи в текста. Беше предоставено едно предложение, а нашата задача е този от документ да бъде дообогатен, така, защото Европейския парламент да изпрати едно ясно и мощно послание. ОСП не бива да бъде нещо а, блудкаво. То трябва да бъде а, точно обратното. Трябва да бъде една политика, която а, оказва подкрепа на селското стопанство, която има отношение към опазване на почвите, водите и така нататък. Не искам да навлизам в подробностите. Но тук има множество разнопосочни национални интереси. И именно тук е трудността. Трябва реформата в ОСП да бъде истинска, реална реформа и парламентът да приеме а, такав, такъв документ. Благодаря ви. Господин Дорц. Uh, благодаря, господин председателю. Поздравления за преизбирането ви. Първо искам и аз да благодаря на докладчика за бележките. Мисля, че разискванията до тук показват колко деликатен е този процес и колко деликатен предстои да остане. Естествено, именно преките плащания поражда част от тази делега... Е, деликатност. Знаем какви бяха дебатите през последните няколко години. Когато гласувахме по, по доклада Lion, гласувахме за едно справедливо разпределение – което естествено не означава равно разпределение, но също така взема предвид такива съображения, като събестойност на производството, земеползване и така нататък. Сега искам да кажа няколко думи от името на моите избиратели в Северна Ирландия. И а, е, не се чувствам гусно, за това, че ще го говоря. С е, колеги от Шотландия, от Уелс говорихме на обяд а, е, и а, те се сблъскват с същите проблеми, както у нас в Северна Ирландия. При нас системата на плащане е хибридна, като има елемент на плащания за предходни периоди по единното плащане на стопанство. Та, когато говоря с производители в Северна Ирландия, те са особено разтревожени за бързата промяна, която предвижда комисията към система за единни плащания. Ако 40% е разликата в първата година, неизбежно това ще доведе до несъстоятелност на производители в Северна Ирландия. При нас има много малки стопанства, интензивно селско стопанство е, е техния поминък и аз съм застъпница за удължаването на срока 2019 година. Както казахте в встъпителните си бележки, не бива да нарушаваме баланса в държавите членки, защото това може да бъде катастрофално за местните земеделски производители. Та, има много сериозни а, тревоги а, скрити в това предложение за селското стопанство в Северна Ирландия. При нас системата е доста имаме една сложна система, която е система на арендиране. В рамките на тази, нашата система а, има много възможности за краткосрочни аренди и е, плащанията, както сега се предвиждат, ще продадат сериозни е, проблеми, защото не е ясно дали плащанията ще бъдат за собственика на земята или арендатора. Комисията трябва да а, е, поясни кой има права на, да получава това, такива плащания. А, при нас а, има проблеми. А, и много от а, е, хипотезите в а, е, е, предложението са натоварени с много трудности и много рискове. С това стигам до определението на активен съскостопански производител и какво е получаване на помощ, как ще се измерва, как ще се съпоставя спрямо сроковете по предложението. Всичко това са много сложни въпроси и у нас а, са свързани и с а, а, арендирането на земя. Екологизирането или озеленяването на политики. Около 90% от земята ни са пасища. Така че ще извлечем ползи от някои от тези екологични мерки, но има и редица производители, които са в малкия сектор на обработваемата земя. Там оборота и разнообразяването са сериозни съображения и много от тези производители всъщност ще спрат да обработват земя. 7% от да се, да се отделят 7% от земята за угър, също ще предизвика сериозни проблеми у нас. Каква е основната цел на ОСП? Да се произвежда храна. Само, че това ще се отрази отрицателно на конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Предложенията са много сложни – Най-вече във връзка с озеленяването. Там могат да възникнат множество проблеми, не само бюрократични. Постоянните пасища. Прекарва съм известно време в планинските райони у нас с производители по северното крайбрежие – и а, тези производители се сблъскват с сериозни проблеми по определението на постоянни пасеща. И какво може да се включи в тази категория, какви земи. И най-вече определението на това дали калуната е, е, е а, такава а, култура, която може да се използва за пасеща. Трябва да избегнем такива неясноти. Ако ще позволяваме регионални различия в новото предложение, трябва да имат възможност производителите да извлекат максимални ползи от обстоятелствата, в които са принудени да работят. Благодаря, госпожо Додс. Господин Скота и Алберт Дес, следващите оратори. Благодаря, господин председателю. Първо нека да си пожелаем успешна работа през следните месеци. Надявам се, че също толкова ефективно ще работим както и до сега, но като си имам предвид председателя и заместник председателите, сигурен съм, че тази ефективност ще бъде осигурена. Много са въпросите, които разглеждаме, но аз бих искал да се съсредоточа върху един. За производителите това е един особен въпрос. Става въпрос за 21 член. – 2011 е референтната година в тази разпоредба, референтна за изчисляване на плащанията за първата година. 21 член изключва такива производители, които преди 2011 година – са получавали плащания по схемата за единни плащания, за да се избегнат спекулациите, които споменаха много колеги. От 2013 година нататък ще трябва да се променят разпоредбите и условията, така че да се включат от тези групи, които към момента не са включени в приложените поле по въпроса за активните производители трябва да се разбере, да стане ясно дали активният производител е основният получател на преки плащания. Господин Дес има думата, след това господин Аньо. Агньо. Благодаря. И аз искам да ви поздравя и вас и другите колеги за това, че бяхте преизбрани. Благодаря, благодаря на господин Капало Сантос за изложението на отправните въпроси. Не разполагаме с достатъчно подробности по въпроса, но когато аз а, а, представях моите, първоначално моите доклади, а, бях обект на подобна критика, но все още има много а, време за разискване. Внимателно е слушах а, това, което казах от различните групи, както и колегите от моята политическа група. Естествено, коментарите са насочени в различни а, посоки, но целта ни е да постигнем една уравновесена а, позиция, която да бъде а, от интерес за а, производителите в Европа и от друга страна а, да бъде изпълнима и да може да се финансира. Да не забравяме финансовите ограничения, пред които сме изправени. Наскоро посетих Зелената седмица в Берлин. Това е една проява от огромно значение за селското стопанство информацията, която получават, всъщност сигналите, които получават производителите, че парите, които ще получават, ще са с 20% по-малко, а бюрокрацията ще нарасне с 20%. Това не е никак добре. Малко, ме, малко се дразни от предложението на комисията, защото в този амовит ще се стигне определено до повече бюрокрация ние сме призовавали на парламента за упростяване, без да се е, губи от поглед основната цел на ОСП. Това трябва да е ясно. Доклада, предходният доклад бе подкрепен от 90% от депутатите и ние призовахме комисията да навежда нови механизми, които ще увеличат санкциите, а сегашното предложение прави точно обратното. Затова са важни компенсаторните плащания по първия стълб, различните ресурси, които са а, а, налични в отделните държави членки. Нещо, което не можем да направим и господин Рубикс подчерта това. С колеги по... посетихме Латвия и се запознахме с положението на място. Та, вече не е възможно а, да а, и поддържаме а, такива разлики като 52% от една страна и 150% от друга. Трябва да се постигне баланс. Естествено, че има различия в различните места в Европа, но а, за целите на европейската солидарност а, ще трябва да а, си сближим позициите. Някои колеги предложиха да се разглеждат заедно първи и втория стълб. Някои а, държави членки, като Португалия и а, България, които получават а, сериозни средства, големи средства по втория стълб, а, трябва да се види а, доколко се изразходват, доколко се оползотворяват тези средства, защото често пъти не може да се осигури съфинансиране по отношение на прехвърлянето на средства от втори в първи стълб. Ако не може да се осигури съфинансиране, тогава реформата би трябвало да дава възможност на тия държави членки да местят средства от втори в първи стълб. По-свободно, отколкото сега, така е, е най-лесно да се постигне един еднообразен подход. Миналата седмица е, немски министр на земеделието каза, че Германия е готова За заради европейската солидарност да приеме това, което се предлага по принцип за компенсаторните плащания. Освен Германия, обаче не съм чул някой друг министр на земеделието да излезе с подобно послание. Ако и те последват този пример на Германия, естествено ще се опростят, ще се разреши до някъде проблема. По въпроса за активните производители, когато разписвах собствения си доклад, раз... обсъждах с Франц Фишлер е, този въпрос. Е, той ми каза, че 10 е, години се е опитвал на празно да разреши този проблем. Проблема е в това, че е трудно да се намери силно правно решение. защото е, Европейския съд е много вероятно да отхвърли каквито и да било е, политически решения на този проблем. Така че каквото и да напишем като решение, то трябва да бъде. А, е, а, то трябва да бъде а, достатъчно стабилно, за да мине пред съда. В моя район 80% от стопанските субекти дават под аренда земята си. Това е оказано връзка с младите производители. Проблема е в това да се е, гарантира, че средствата остават в ръцете на младите производители. В противен случай ще е, се достигне до една нелепа ситуация, ако средствата всъщност ако 80% от средствата остават в собствениците на земя. 7% сега. Идеята за една единна ставка, която да бъде приложима за 14 милиона производители, не е, е нещо осъществимо, не е нещо реалистично. Мерките, които а, въвеждаме, трябва да са осъществими. Ако имате 100, 200, 500 хектара а, фарма без никакви особености на а, ландшафта, И ако производителя реши да си продаде е, земята а, строителство, това ще доведе до проблем. Така че ни трябва по-лесни решения. Нашата група е най, най-голямата в парламента и дори е, сред нас има много различия на мненията. И това е нормално, защото у нас има представители на 26 държави членки. Мисля обаче, че би трябвало да достигнем до една единна централна политика, която да гарантира, че производителите, потребителите, околната среда, всички да могат да извлекат ползи от тази политика и тази политика трябва да бъде прията от всички политически групи. Председателя, благодаря. Господин Дес, господин Агньо има думата. благодаря, господин председателю. Аз ви поздравявам а, за преизбирането. Няма да се изказвам толкова враждебно. Аз съм от дясната страна на политическия спектър, а вие сте от ляво, аз съм британец, а вие не сте. Доста сме различни. Когато ме слушате, предполагам, че често пъти ви се налага да стискате зъби и умрук понеже не сте съгласен с каквото и да казвам, но винаги ме изслушвате и мисля, че това е едно безпри... без... безпристрастно председателство. Освен това, успявате а, да произнесемете името ми така, както аз го произнасям, което знам, че а, за вас е а, трудно. Множеството реколти. Това е нещо, което е, е трудно да се защити. От две и половина години съм тук е, и това, което винаги се чува е, че подкрепяме дребните производители. Това са тези, е, за които трябва да се грижи ОСП. Сега по какъв начин се отразява е, този подход на а, дребните а, животновъди и земеделци? При е, животновъдите, естествено 90% е, е, е, е трева или ливади, а, но естествено е, те отде, може да искат отделна част да оставят, за да отглеждат е, ечемик. Защо? За фураж, за сено, и е, за възстановяване на е, тревата за след няколко години на същото място. Сега, при сегашното положение е, ще могат да включат в това, което отглеждат не само ечемик, но и други култури. Та въпросът е какво, какви ще са те. Овес, например. Възможно, но а, тия култури трябва някъде да се, съкр... да се съхраняват. Е, трябва да се съхраняват отделно и да се отглеждат отделно. Това а, изисква а, допълнителни инвестиции, например за складови помещения, което е нещо доста скъпоструващо. Също така ечемикът може да се а, отглежда по екологически чист начин без това да изисква сериозни предварителни, е, е, влагане на сериозни ресурси. При други а, е, а, култури, които се използват за паша, може да има а, трудности, не, не е толкова лесно, защото имаме, имаме а, забрани за ползване на дадени е, химикали, например за защита от колорадски бръмбър. Да, повечето а, животновъди отглеждат а, ечемик и не виждам какъв е проблема а, с това. Нека сега да разгледаме древните, древните земеделци. 100-200 акра. Естествено, че не могат да поддържат оборудване за това и се обръщат към по-голям производител за обработката. Големия производител казва, аз много по-ефтино ще ти свърша тази а, работа, ако всяка година отглеждаш само една култура, тази, която аз ти кажа. Сега е чемик, другата година рапица и така нататък ако искат да разделят парцела си на няколко реколти, ще е особено трудно обработката чрез оборудване. Виждам, че Хосе клати глава, но честно ви казвам, че големите производители ще налагат това, което отглеждат дребните производители. Те ще блокират тази идея за повече от една култура на парцел. Та, ако искате да разрешите този проблем, трябва да се дигнат праговете и то а, сериозно. Сега, а, отделянето на екологични области 7% от а, земята. Каза комисията, че има сегашни положения, които могат да се запазят. В Великобритания, на места в Великобритания има големи площи, които от на които се отглежда, например, се отглеждат зеленчуци, които не спадат към единните плащания. Там а, могат да се отделят известни територии, а, но а, те са много малки. Да кажем, само 1% от а, парцела спада към тези изисквания или могат да си позволят да отделят. Това означава, че ще останат и 6%, които няма да могат да се ползват и да се обработват, за да се отговори на този прак 7%. И защо е всичко това? Целта не е да се контролира предлагането Очевидно целта е да се оправи а, времето, климата на света. Сега, е, има едно, което, има нещо, което аз наричам приплъзване от между допустимото и недопустимото. Ще има един период, междинен период, когато ще се правят такиви оп- опити. Много пъти сме се опитвали да определям, освен това, активен производител и е, основната тревога е, че големи производители ще се опитат да, възпо, да се възползват да получат тези средства. Единственият начин да се види дали, това, дали е един реципиент е допустим или не, е да се види е, през последните няколко години счетоводната документация на съответния субект. Сега за захарта накрая да кажа нещо. Предложенията не са от полза нито за производителите от цвекло, нито от тръстика. При цвеклото имаше наскоро една друга промяна, която не бе ефективна, а ние загубихме всъщност редица от производителите си, защото много време беше необходимо да се отговори на новите изискванията. При захарната тръстика хората, които се занимават с това, виждат как при тях все още има ограничения като, като квоти, докато същото ограничения са отпаднали при производителите от свъкло. А това може да струва 850 работни места в Лондон само. Благодаря, господин Агньо, господин Дузек, след това Дофман. Благодаря, че ми давате думата, господин председател. Аз също бих искал да поздравя всички, които бяха избрани на постовете си и цялото председателско тяло. А, ще кажа следното. Чухме вече много и аз ще се опитам да бъда кратък. Ние всички искаме ОСП да бъде прозрачна, равно, равноправна, да повиши конкурентоспособността на европейските земеделски стопани. Обаче нашите производители са на мнение, че тя, че точно обратното се получава. И нека ще се опитам да обобща някои от пунктовете. Що се отнася до новото предложение за преките плащания, новата система трябва да почива на права, с което не се, така че да не се осложняват, а да се опростат нещата. Що се отнася до това, което казва комисията, тази система, особено при новите държави членки, ще представлява увеличаване на административната тежест. И за това аз съм за удължаване на режима на субсидии, тъй като е по-лесен за управление. А що се отнася до таваните, като имаме предвид каква е структурата на стопанствата в нашата страна, Чешката република, аз съм срещу това предложение, защото то ще причини отново нарастване на административната тежест и ще бъде един несистематичен инструмент. Те ще бъдат наказани за обем. По отношение на зелените политики в ОСП, аз смятам, че тези мерки трябва да бъдат стимулиращи и да бъдат доброволни. И ако обаче сложим 7% като задължителна стойност, това ще означава милиони евро загуба и увеличаване отново на бюрокрацията. По отношение на дефиницията на активен производител, аз предлагам да позволим известна гъвкавост на национално ниво, като имаме предвид колко разнообразни са обстоятелствата в различните държави членки. И в заключение ще е много тежко да стигнем до компромис по отношение на новото, на рефор, на новото предложение за реформиране на ОСП. И аз не съм сигурен, че ще се получи консенсус дори в политическите групи. Може да има а, договореност по-скоро между на национално ниво, отколкото между различните политически групи, и дори в една политическа група. Благодаря. Благодаря. Ева Дорфман сега. И Мишел Дантан. Господин председателю. Много се каза до сега. Ще добавя само няколко неща. Като, от, като вървим от един исторически модел към модел на стимули, е, макар и да чухме много критики, заслужава да бъде разгледано за цел да защитим историческата система – и ползите от нея. Аз мисля, че много хора в моята държава, които са работили по този метод на историческо изчисляване, смятат, че времето му е отминало. Чуваме го от е, домакинствата, от земеделски стопанства. И които се нуждаят от този вид помощи и държат да ги задължат, да, да ги имат. Смятам, че правилата за малките стопанства са разумни, но съм против казаното от господин Силвестър за това, че по-добре да не плащаме никакви помощи, ако ще плащаме ни 1000 или под 1000 евро. В мой регион, аз го знам, аз знам, че в Италия средното е 325, но в моята държава е 100. Това пак се дължи на историческия модел, който се използва. А 1000 евро за 10 хектара. А 10 хектара са голямо стопанство за нашите мащаби. Значи Ситуациите са много различни в Съюза. И факта, че едно стопанство е малко, в никой случай не означава, че, че не е стопанство и не работи в интерес на пазара. В моя регион, Кантон, там това е алпийска зона – Посетиха ни хора, една делегация, видяха какво е положението. Що се отнася до зелените политики в замеделието? Това е един отчаян опит да се намери зрънца разум. Но аз мисля, че не е намерен въобще. Не е намерено въобще това зрънце разум. Това, което господин Агнил каза. Аня, и аз може би произнасям погрешно името му, казва оратора. Факта, че има се идбообращение не, няма да означава, че трябва да го въведем това обращение. Да речем от е, пасище към е, ръж. Има ли смисъл? Дали има смисъл? Смятам, че трябва да се направят изследвания, съвети от научните среди, дали да се отглежда ръж или царевица. И 7% угър може да са смислени за Мария, на друго място да не са. Или зависи как ще се управлява. Проблемът е значи голям, защото всеки има различен поглед към нещата и ще се върна към казаното няколко кратно тук – когато обсъждаме този доклад. Е, според мен ще е много по-разумно да помислим за последствията, които ще имат тази реформа в различните държави. На едни места може фермерите да дадат по-голямо доверие в други. Не, и последно тези необлагодателствани региони. Казва се, че предложението на комисията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 Позволете да ви поздравя а, за това, че вие и вашите заместници тук що бяхте избрани. А, сега няколко думи за разпределението на плащанията. Не започваме от нулата. В доклада на Джордж Лайон беше подкрепено с консенсус виждането, че трябва да се опитаме да намерим един по-справедлив начин за преразпределение. А в доклада на ДЕС беше направено сравнение. Сравнение между приходи, такси и така нататък. като се вземат предвид разликите в жизнения стандарт в 27-те. Мисля, че е много трудно да се стигне до пълна хармония и равновесие за един сравнително кратък период от 5 години. По отношение на позеленяването и кръстосаното съответствие – какво да кажем за кръстосаното съответствие? Всяка държава членка е транспонирала 15-те прословути директиви и изискванията за кръстосано съответствие. Когато направим сравнителни таблици за тяхното приложение, виждаме, че всъщност стимулираме един определен вид конкурентоспособност и води и, и причиняваме изкривяване на ситуацията в различните държави членки, защото просто нещата не са еднозначни. Позеленяването не е свързано само с някаква мярка, има 5-6 различни мерки, има и кръстосано съответствие, което отново обаче не води до пълна справедливост. При разпределенето на средствата и прехвърлянето им от един стълб към друг, ако правилно разбирам предложението по втори стълб, комисията дава предимство на горите. Търси се възможност за финансиране на иновациите, за финансиране на мерки за създаване на е, схеми за застраховане. Ако все още продължаваме е, с е, плащанията е, по схемата, която използваме до сега, ще има по-малко средства за екология, за агроекология. Така че това, е нещо, с което трябва да се примирим. Трябва да сме наясно, че не можем да искаме все повече и повече и повече да прилагаме. Просто трябва да решим кой какво ще получава от наличното. Благодаря. Много благодаря. Аз също искам да ви поздравя с преизбирането това, че за втори път а, а, вие а, сте избран, е само по себе си доказателство за доверието във вашата работа. Искам да спомена 3-4 бележки. Първо, нека да си спомним какви решения взимахме в миналото по отношение на бюджета. А, когато говорим за реформа, трябва да знаем с какви средства разполагаме Водили сме и други разговори за бюрокрацията, но трябва да говорим за реформата в селското стопанство в светлината на финансирането, което е налично. Второ, по отношение на бюрокрацията. Огромно, огромните ми опасения са свързани с това, че ние полагаме усилия всичко да бъде по-справедливо, да, да работим по-добре, но ние а, вкарваме допълнителни бюрократични изисквания в системата. Трябва да се справим с този проблем, като обаче не налагаме нови бюрократични изисквания, а, за да постигнем тези подобрения. А, като става дума за позеленяването, трябва да сме наясно, че трябва да извадим от тази програма големите холдинги, защото има райони, в които хората не искат да работят по тези предложения на комисията, предложенията свързани с е, екологичните мерки, защото те казват, ами ние вече и без това прилагаме такива мерки. Тъй, че ако извадим от системата тези а, холдинги, а, може би ще постигнем повече. И когато говорим за позеленяване, логично е да мислим за а, ротация. А, но моят любим пример в това отношение е, че ако един стопанин има 50 хектара земя, която обаче е само пасищна и сега той я раздели на три и я засе с три различни вида култури. Той може да получава от 70% от а, земята, зърнени а, култури, но това не е ротация. Не искаме обществото да приеме, че Искаме ротация, но че ротацията означава три вида, три различни вида култури, които да се засядат, засъдат на тази земя. По отношение на историческия подход, като погледнем какви са били плащанията в миналото, аз самата съм от източна, аз не съм от източна Германия, така че при обединението на Германия ние решихме проблемите. В други държави обаче е необходимо да се даде ясен политически сигнал, че е, също е, искаме да е, постигнем такова решение. По отношение на кръстосаното съответствие. Аз съм живяла в условия, при които всичко беше предварително начертано. Как да се работи, как да функционират стопанствата и така нататък. Тъй, че всъщност това, което искаме е чист комунизъм. Искаме ясно да кажем на нашите стопани какво могат и какво не могат и трябва да ви кажа, че селските стопани а, са много чувствителни на тази тема. А, преди 90-та година те са го преживяли, така че мога да ви кажа, че в моя избирателен район имаше много голямо, голяма съпротива срещу тези прагове. По предложението на комисията аз казах, че според мен земеделските стопани се делят на мързеливи и работливи, така че не знам точно какво представлява активния стопанин а, вероятно това до някъде зависи от неговите доходи. Сега си изготвям данъчната декларация за предходната година. Не съм единственият, който в момента се занимава с това, но ако се окаже, че не съм активен, какво ще трябва да плаща, да връщам пари, които съм получил по плащанията ли. Така че не знам по какъв начин можем да решим дали е един стопанин е активен или не дали решението зависи от това дали той си обработва земята или не, дали това ще зависи от приходите му, но може би това ще доведе до изкривяване и може би ще санкционираме производители, които в никакъв случай не би трябвало да бъдат наказвани и санкционирани. Така че ние в Германия сме свикнали а, да имаме и големи стопанства, но в никакъв случай не бива да ги наказваме и не бива да налагаме нови бюрократични тежести. Благодаря ви. Господин Меникус, позволете и аз да поздравя всички избрани, които съдят на а, президиума. Нека да помоля също така господин Агню да не се променя, защото ние вече свикнахме с господин Агню такъв какъвто си го знаем. Мога ли да се извина на господин Капла? Не присъствах в началото на изложението, но изслушах дебата внимателно. Дебатът, според мен, повдига един въпрос, а именно колко разнообразни, колко различни сме всички ние от единия край на Европа до другия. Чухме какви са особеностите в различните региони, в различните е, части е, на е, Съюза, така че трудна ще бъде задачата на комисията да постигне някакво равновесие. Познаваме проблемите. Аз нямам никакво съмнение за това, че всички не искаме упростяване, но нищо няма да се упрости. Ние в момента създаваме допълнителна бюрокрация, допълнителна бумащина, допълнителна администрация, допълнителни разходи и допълнителни тежести за тези, които произвеждат. Няма да продължавам, защото вече всичко се казва от преждеговорившите. В нашите региони, нашите стопани говорят много по тези неща. За мен обаче едно е ясно. Не може да се измисли а, подход, който да бъде удобен на всички. А, активният земеделец трябва да бъде идентифициран, трябва да бъде казано какво е това, за да го приложим и е, може би ако създадем дефиниция, която определя на една, е, отговаря на условията в една държава, но не в друга, това ще бъде катастрофа. Преди няколко години говорихме напрекъснато е, за продоволствена сигурност. Какво ни казва сега комисията? трябва да отделим 7% от своята земя, от земята си, която да не използваме. Колко по-луди решения, по-лудежки решения трябва да се вземат мисля, че трябва да призовем всички да мислят разумно, да мислят за бъдещето. Така че нека да действаме. Е, е, нека да не, да не правим това, което сме правили преди 5 или 10 години. Сега вече е, взимаме съвместни решения, така че ние сме задължени да действаме разумно. Ако не го направим, господин председател, всички замеделски стопани във всички държави членки ще пострадат. Така че това искам да подчертая. Благодаря, Джим. Мисля, че трябва да отговорим на това предизвикателство. То е изключително важно. То ни натоварва с много тежки отговорности но мисля, че сега даваме, поставяме нещата в ръцете на нашия докладчик и нашите докладчици ще трябва да направят предложение, което в последствие комисията да подкрепи. С това стигаме до края на този дебат и искам да дам думата на директор Пачеков, на директор Пачеков от комисията и на господин Сантос. Господин Печеко, заповядайте. Благодаря много. Поздрав... Поздрав... Позволете да ви поздравя с избора. Ще бъде голямо удоволствие да продължим да работим с вас и мога да ви уверя, че сме изцяло на ваше разположение. Целта на обсъждането не е да даваме своите виждания по темата, която се обсъжда. Позволете ми да кажа обаче няколко думи. Това, което разбирам от това предварително обсъждане е, че като цяло рамката се радва на подкрепа, но има много въпроси, има много наясноти по подробностите на това предложение. Така че по отношение на това как ще се прилага подходът към позеленяването, към екологичните въпроси, определението на понятието активен а, земеделски стопанин а, са теми, които те първа трябва да бъдат изчистени. Ние обаче ще продължаваме да обменяме идеи с вас и в е, времето, вероятно, ще изчистим тези е, проблеми. Задачата обаче никак не е лесна. Позволете ми по темата позеленяване, активни активни земеделци да кажа по няколко думи. Нека да кажа, че по отношение на позеленяването, когато говорим за позеленяване, подкрепят Подкрепата за земеделските стопани се предоставя, защото те работят в интереса на цялото общество. Те произвеждат нещо, което е в интерес на цялото общество и именно за това искаме да постигнем позеленяване. По отношение на екологичните въпроси, тези 7% от земята, които трябва да бъдат отделени, от самото начало трябва да кажем, че всъщност това не са 7%, които отделяме. Това не е земя, която отделяме. Когато говорим какво трябва да се включва в тези мерки, трябва да имаме предвид, че мерките, елементите, които а, фигурират в някои държави, като а, примерно живи плетове, буферни зони и така нататък са също екологични мерки. Така че, според нас, по този начин се дава принос към развитието на екологията в района и по-конкретно на биоразнообразието. Още нещо по отношение на активния стопанин. В момента държавите членки имат възможност да изключват определени стопанства, по-конкретно големите такива, от възможностите да получават плащания. Поне за една държава членка се сещам, която прилага този метод. Така че от нас се иска да дадем по-точна дефиниция. Дефиниция, с която да постигнем целите, които определено а, се а, подчертаха в хода на дебата, а и в доклада. Тоест, трябва да се подпомагат активните стопани, стопани а не големите а, фирми. Трябва обаче да внимаваме да не поставим идеята за преки плащания, а, да не рискуваме цялостната идея за а, преките плащания. Трябва да док да изискваме от земеделския, ако искаме от земеделския стопанин да докаже, че е произвел и продал своята продукция, ние всъщност ще извършим нарушение. Така че тук линията между това, кое е разрешено и кое не е много тънка. Трябва нашите преки плащания да бъдат разглеждани като една зелена политика и мисля, че това е много важно. Никак не е лесна задачата, която си поставяме, но от тук нататък сме готови да обсъждаме всякакви предложения за подобряване на подхода. Още веднъж благодаря за възможността, господин председател, да се изкаже и очаквам с голяма радост възможността да работим заедно в бъдеще. Бене, ringraziamo на комисионе. Благодаря, нека благодарим сега на комисията за бележките. Безспорно е това, че що се отнася до 7%, а, това е едно положение, което буди много тревоги. Има проблеми в самата формулировка на а, предложението. След като има толкова притеснения, ще трябва да се преразгледа този текст. Благодаря на всички ви. А, отново ще дам а, думата на Луис а, да приключим по тази а, точка и след това Мишел Дантан ще пристъпи към следващата. Благодаря. Господин председател, наистина съвсем накратко ще се изкажа и след това ще дам възможност на господин Дантен да открие своята тема. Първо искам да благодаря на всички, които взеха думата. Не мога да кажа, че съм потресен от нещо, но а, поне получих ясна картина за това къде стоим. Благодаря и на комисията за това, че присъства на днешното заседание и за готовността да си сътрудничи с нас. Аз съм във връзка с комисията и генералната дирекция, така или иначе, и получих уверение, че ще се създаде нещо като работна група, която да може да отговаря на наши въпроси от тази комисия. Много се радвам, че някои а, ключови политически въпроси бяха повдигнати и а, те съответстват на това, което първоначално а, каза. Господин Лайнен а, си е тръгнал, но той зададе един много а, основен въпрос, а именно, че комисията излиза с предложение за а, разпределяне на бюджета Обаче, за да се осъществи то, а, са ни необходими критерии. Трябва да има критерии, с които да е обвързан бюджета. Комисията е на друго становище и аз разбирам мотивите им, но а, доколкото разбирам, а, съвета и парламента не са се противопоставили особено на а, становището на комисията. Не знам дали има политически мотиви за това решение, но така стоят нещата. Може просто да се дължи на а, факта, че аз не подкрепям много горещо предложението, но си давам сметка, че работим при определени ограничения и не можем всичко из основи да пренапишем. Естествено, че трябва да отделим време за разисквания. Има политически въпроси, които са особено деликатни. Много държави членки залагат на карта интересите си. И както Казахте много. Деликатните въпроси в тази тема са на един и два. Естествено, че имам собствено мнение по много от въпросите, които бяха повдигнати, но ще направя всичко възможно да намеря средата, да достигна до консенсус. Няма как за 24 часа да се напише всичко, но и не това е идеята, защото парламентът няма да приеме такъв доклад. Аз трябва да пиша доклад, който да отразява а, възгледите в тая комисия. И естествено не мога да напиша доклад, който да е в явен разрез с това, което аз мисля. Трябва да напиша доклад, който да отразява какво мислим ние. Мисля, че парламентът трябва а, да има ясна позиция по тези въпроси. Е, ще направя всичко възможно. Е, ще е, съм на разположение за коментари и допълнително обсъждане. Това е което мога да кажа за сега. Благодаря. Председателя и така благодаря, Луис. Нека сега да преминем към последната точка от дневния ни ред за днес, а именно Общата организация на пазарите на сълскостопански продукти. Докладчик по този доклад е Мишел Дантен. Давам му думата. Моля да а, спазите отделеното време. Благодаря, господин председателю. Аз съм ползвал същия метод, както този, за който очерта Луис организирам допитване в момента, опитвам се да получа становище на експерти по различни становища. Струва ми се, че текста за общата организация, организацията за общия пазар вече не е в центъра на внимание, защото дебатите вече се съсредоточават на озеленяването, преразпределен, преразпределенето на помощи между държавите членки. Трябва да разгледаме инструментите, които се ползват за управляване и регулиране на пазара. И именно с това се занимава този текст. Бих искал да обърна внимание на два-три основни пункта. Що се отнася до мерки за управляване на пазара, има множество разпоредби, които включват мерки, които се предприемат от самите селскостопански производители, застрахователите, организациите на производители, взаимни фондове. Както знаете, цените на пазара варират, така че организациите на производителите създават така важните взаимни фондове. Всичко това трябва да се оцени надлежно. Помощите за хранилища и складове е, е особена мярка. После идва безопасността, за която говорим от самото начало. Не мисля, че нещата обаче са ясни от е, самото начало, най-вече що се отнася до частните складове. Ако прочетете 17 член, ще видите, че е, трябва да се ползва нов критерий – ние зададохме този въпрос, попитахме по този въпрос нещо по предходния доклад и специалистите отдавна се опитват да, дадат отговор на този въпрос. Защото нещата са свързани с промената в цените и с промените в отрасала. Ако се дигнат таксите, а пък не се дигнат цените, тогава може да влезне в действие такава система за частно съхраняване, частни складове. Трябва да видим обаче по какъв начин ще може да се ползват публични средства за помощ. Не мисля обаче, че това е основният проблем, а основният въпрос, а то е как да се укрепят организациите на производителите. Текста, който е пред нас, мисля, че ще ни даде възможност да материализираме това, за което говори 42 член от Лисабонския договор, а именно, че парламента и съвета могат да не прилагат член 101 в някои изключителни случаи. Става въпрос за конкуренцията, благодаря за съдействието, което, на което се радвах от страна на комисията в тая връзка. Опитвам се да събера максимален брой примери, примери от различните държави членки, тогава когато органите за защита на конкуренцията са се сезирали или самосезирали, за да пресекат пътя на организации на производителите тези две дейности са много различни. Искам сега да спомена два прима, примера. 37 производители на ябълки произвеждат различни видове ябълки. 31 от тях са се сдружили в Организация на производителите и органа за защита на конкуренцията започва производство за злоупотреба с господстващо положение. Сега, как а, се оценява злоупотребата с господстващо положение? На базата на вида ябълки или а, на базата на плодове изобщо като обща категория? Това е нещо много важно. А планирам да изляза с а, предложения, които, макар и да не революционализират а, конкурентното право, ще се опитат да осветят някои термини, които се ползват и а, приложното поле. Въпросът за господстващото положение трябва да се разгледа, трябва да се разгледа въпроса за референтния пазар и интерес на потребителя. Всичко това са понятия, които трябва да бъдат пояснени. за да се избегне погрешно прилагане на изискванията. Мисля, че предложението, което разглеждаме, твърде много разчита на а, актовете за изпълнение и делегираните актове. А, има такива важни области, като маркетинга, по принцип и а, признаването на а, организации на производителите. Естествено, че те трябва да залегнат в основния текст. Но много а, неща зависят и от другите допълнителните а, текстове при преговорите. Дали целият пакет за синхронизиране, за сближаване ще се включи, също е важен въпрос. Това са темите, по които мисля да работя в общи линии. И също трябва обстойно да разгледаме плана в доклада. Доста неща са урязани, знаем защо, но бих искал да върнем част от текстовете, които бяха а, заличени в резултат от преговорите. Става въпрос за конкурентното право, защото неговата цел е да защитава по-слабите и това би било от полза за производителите. Благодаря, Мишел, каза председателя Гарсия Перес и след това Еранс Гарсия са следващите оратори. Заповядайте. Президенте, Благодаря много господин председателю. Аз искам да поздравя председателя и вице-председателите в президиума. Изцяло съм съгласен с докладчика по темата ОП и е свързан с реформата на общата сълскостопанска политика. Един от най-жизнените, важните въпроси е въпроса как ще се преразпределят фондовете, но тук трябва да се вземат предвид множество реалности. Производителите казват, че преките плащания не са им достатъчни, за да продължат дейностите си. Е, имат нужда от други инструменти, за да се гарантира тяхната съскостопанска дейност и отглеждането на животни. Затова смятам, че ние всъщност ние трябва действително да работим съвместно. Ще бъда кратък. Първо искам да заема твърда позиция по един въпрос след това да споделя едно съмнение и се надявам докладчика да хвърли светлина върху тези две неща. По регулирането на пазара, захарните квоти и правата за, за сейдба, ще се възползвам от възможността да повдигна тези въпроси отново. Мисля, че е много важно да поддържаме захарните квоти до 2020 година. Това казва и доклада ДЕС. Има несъмнено мнозинство евродепутати, които го подкрепят и ние трябва да се съгласим с тях. Трябва да гледаме на предложението на комисията е, под един ъгъл, а също да поддържаме правата на отглеждане на дадена култура. Това ще ни позволи да дадем на сектора нужната му сигурност – и за да знаят хората къде се намират, на каква почва стоят. Сега за а, адаптиране на доставките. 106 и 108 членове нагаждат а, а, доставките до, към нуждите. Дали тук са в сила същите разпоредби или тези, които са в млечният пакет. Защото, както знаете, в момента тече дебат за системите, качествените системи и въпроса за проверка на обемите и контрол на обемите. Така че мисля, че е много важно да проникнем в това какво се случва. Какви са разликите и между отделните разпоредби. Може би докладчика може, ще отговори на моя въпрос, ако не, да може би комисията. Благодаря много, Ираче. Ранс Гарсия. А след това господин Бове, вице-председателя. Благодаря, господин председателю. И от мен поздравления за преизбирането. Аз мятам, че три са важните въпроси, които трябва да разгледаме в регламента за ООП. Първо, ролята на организациите на производителите в тази обща организация на пазарите. Европейската комисия казва нещо, а после върши точно обратното. Нека му обясня. Струва ми се, че да, ние искаме да подкрепяме организациите на производителите, за да работят, да бъде управляван ефикасно пазара и дори е добре да има междусекторни секторни организации на производители като по-нататъчно набрънка в веригата и да насърчаваме конкуренцията. Аз смятам наистина, че трябва да намерим начин или път да избегнем ситуация, при която органа за защита на конкуренцията заличава постигнатото в Испания – имаме отявлени случаи на правна несигурност, особено в областта на производството на маслинено масло, зехтин. И нека това не се случва. А, трябва да видим какви изключения от правилата има. Това е важно. Вторият въпрос. Механизма за интервенция. Механизма за интервенция, предложен от комисията, механизмите не са многобройни. Просто се елиминира почти всичко, с което разполагахме до сега. Ново предложеното е разочараващо. Е, резерва за време на кризи е, в предложението при важни е, такива събития, като недостиг на храна, както се случи миналата година. Като че ли има допълнителни средства извън бюджета, но трябва но а, се поставят условия, които са почти невъзможни за изпълнение. И значи имаме едно управление на пазара в рамките на тези ООП, без да трябва да се разгърнат нови пера от а, бюджета и това прави изпълнението невъзможно. Трябва също така да, да преминем към да, да приемем и механизъм за бързо, бързо реагиране по време на криза. В някои сектори това може бързо да стане, но в други, като плодове и зеленчуци, може да не се справим с въпроса така бързо, както бихме искали би трябвало. И общата организация на пазара трябва да намери решение, а, когато има сериозни а, кризи, например в производството на зехтина. Извинявам се, казва оратора, че го повдигам няколко пъти, но производителите а, настояват за, а, за актуализиране на референтните цени на складовите помещения. Защото така както в момента съществуват, те са просто нереалистични. Те трябва да отразяват текущата ситуация на пазара. За съжаление, предложението на комисията въобще не откликва на исканията на хората от сектора. Благодаря. Благодаря много. И последното име на списъка ми е господин Бове. Ако още някой желая да се изкаже, моля да се запише. Няколко бележки от моя страна. Мисля, че Мишел Тантен изложи много точно как стоят нещата. Особено при последната му а, бележка за урязванията, а, да, прав е, че има непоследователността и че трябва да се извадят заключения. В сегашната е форма, мисля, че на предложение, текста на комисията, се опитва малко или повече да реши въпроса с варирането на цените, но не го прави по един последователен начин, което ще рече, че ние непрестанно се опитваме да гасим пожари и да подхождаме към справенето с, цифр... с кризата без да ни е грижа за причината. Такъв подход приемаме към ООП. И то ще бъде грешка от наша страна, така просто да приемаме дерегулацията, да рече, в млечния или в сектора на култури, на земеделски култури. А, организацията на пазара трябва да е такава, че да а, прави профилактика на големите различия в и флуктуация на цените. Не е достатъчно а, да подхождаме към тази въпрос отдолу нагоре, а по-скоро обратното. Има много поводи за тревога, както изтъкна и самият Мишел Дантан. Резерва за време на кризи и смущения в пазара. И съществува и тази клауза за, за страховките, за страхованото. Мисля, че тук излизаме извън ресора си. Дали е роля на Европейския съюз да използва базара, да използва бюджета си и парите на накоплаците, за да финансира, финансира застрахователни политики. С друга дума, финансирайки тези застрахователни политики, ние ще използваме пари на дънакоплатеца, за да вливаме средства в застрахователните компании може малко да го изопачавам, но по същество е така. Това ви дава индикация за резултата от последиците, които могат да, да, да са на лице. Затова смятам, че трябва да получим едно ясно обяснение на това, но ще бъде а, риск за а, нашите граждани ще бъде рисковано те да финансират частни застрахователни фирми. Има и други въпроси, на които бих могъл да се спра, но това за мен беше най-важното и затова смятам, че е от жизнено важно значение да имаме на лице и да поддържаме тези инструменти за управление, които дават възможност на самите земеделски стопани те да управляват земеделския сектор. По два повода в миналото парламента се обърна към комисията с молба да отиде стъпка напред в определяне на цените посредством ножици в преразпределянето и, пари, и цените. Аз ще ви напомня, че сме приемали, приели доклад, който призоваваше да се ускорят а, да се, мерките за избягване на монопола. Но не стигнахме до успех, успешни заключения. Трябва да гарантираме справедливо заплащане на сълскостопанските производители. Благодаря. Благодаря много, господин Капола Сантос. Добре. Следващия оратор е господин Я. Благодаря, господин председател. Бих искал да спомена позицията на селските стопани. Виждаме голяма несигурност, виждаме много рязко движение на цените и затова са необходими инструменти правим съответните предложения. В някои случаи обаче е трудно и затова е необходимо да чуем какво мисли комисията по въпроса. Комисията направи някои бюджетни предложения, а и други предложения по първия стълб. Това надхвърля поставените цели, с изключение на ОСП, където има 9 милиона за един отрасъл и горе-долу подобна е сумата в подкрепа на сумата, която се предоставя за хранителни помощи. По отношение на хранителните помощи, две от големите държави членки проявяват силно колебание. А, така че трябва да помислим как ще се прилагат тези принципи и да си зададем въпроса какво ще стане с тези средства. По-конкретно, какво ще се направи, а, за да се а, финансира и а, резерва за в случай на криза, което който не е включен в първия стълб. Така че бих препоръчал на докладчика да обхване и тези въпроси. Благодаря, господиня, Сега господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Може би трябва да кажем, че проблема е ясен, но не е ясно къде ще бъде, откъде ще дойде решението. Когато става въпрос за цени, трябва да говорим и за пазарни механизми. И не бива да стигаме до противоречието, когато от една страна имаме огромен брой а, е, селско-стопански производители, т.е. малки и средни и такива, а от друга страна малко на брой е, търговски решения. В резултат на това, когато е, плащанията, т.е. цените цените и това, което се плаща на сълскостопанските производители, падат и техните доходи намаляват, те ще произвеждат все по-малко. Точно така обаче се получава. цените на месото падат и тогава производителите се насочват към производство на мляко и за това, може би, трябва да помислим за промяна на съществуващата нормативна уредба. Трябва да имаме механизми, но тези механизми трябва да бъдат наистина много мощни, много силни. Какъв е смисълът да имаме мощни, силни сдружения а, на производителите? Те трябва да а, нямат възможност да нарушават а, антимонополното законодателство. Така че, примерно в Германия проблемът е, че е, е забранено да се сключват споразумения по отношение на цените. В е, случаят обаче е, проблемът не е сключване на споразумения за цените, а случаите, в които организациите на производителите са силни, производителите, дребните производители са поставени в, а, неизгодно и слаба, в неизгодна и слаба позиция. Освен това, ние като политици трябва да можем да а, да имаме механизми за интервенция. В случаите, в които е възможно пазарът просто да се срути, ние трябва да имаме механизми да реагираме и при свръхпроизводство, примерно, отново трябва да се чака, докато самите механизми започнат да работят. Според мен обаче трябва производителите да бъдат стимулирани, така, защото те да подкрепят законовите промени и по този начин да се промени организацията в тяхната работа. Искам обаче да кажа, че всякакви такива споразумения не бива да бъдат разглеждани като споразумения по отношение на цените. И затова искам да помоля докладчика да се заеме с, тези, с тази проблематика. Важното е замеделските стопани да могат да живеят от своето производство. Ако има добри, стабилни цени, няма да се налага да отделяме толкова време за обсъждане на директни плащания. Благодаря, господин Николсън. И последният оратор ще бъде представителят на комисията. Благодаря. Аз ще бъда наистина много кратък. В селско-стопанската дейност ние контролираме производителя, контролираме процесите, обаче има нещо, за което не се говори тук. И това е търговеца. Търговецът на дребно. Търговецът е толкова мощен, толкова могъщ, че той може да решава какво ще получи производителят. Комисията като че ли не се занимава с този въпрос. Нека да погледнем по какъв начин се управлява кризата. Примерно проблемите в млечния сектор през 2007 и 2008. Комисията реагира много бавно и когато реагира, тя не направи много и тъй или иначе беше закъсняла. Така че е, това доведе до сериозни проблеми. Когато комисията най-после започна да а, е, действа, тя реши проблемите в млечния а, е, а, сектор. Но трябва да сме наясно, че трябва да отговорим на проблемите бързо и трябва да реагираме по начин, който решава проблемите максимално бързо. Трябва да има механизми, с които да можем да реагираме. И ако няма начин да реагираме, ако не можем да използваме някакви механизми за интервенция, тогава ще имаме много сериозни затруднения. Когато говорихме за млякото и млечните продукти. Пакетът, както разбирам, ще се обсъжда при следващата сесия в Страсбург. И доколкото разбирам, идеята е този пакет да бъде част от процеса на реформи. Тъй, че а, да видим какво ще се, ще се направи. Нека да кажа колко, се, колко ме тревожи цялата тази проблематика около а, застраховането. Хич не ми харесва това, което се обсъжда. Хич не, се, не ми харесва това, за което говорим. И Непрекъснато се задава въпроса какво ще се прави и отговорът е ми вие си застраховате къщата, застраховате си колата, защо да не си застраховате и реколтата. Много е просто, но защо да използваме парите на дънакоплатеца за това. Мисля, че въпросът трябва да се обсъжда и трябва да си, зада... да си дадем сметка на къде отиваме с тези решения. Така че ясно е какво правим. Трябва тази комисия, трябва нашата комисия да а, се захване много здраво с този проблем, защото той няма да изчезне от само себе си. Благодаря. А, иска ли представителят на комисията да вземе думата? Ако да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Донтен за изложението. Той посочи много съществени въпроси, които бяха повдигнати и от Сдруженията на производителите. Други членове на комисията също повдигнаха тези въпроси. Абсолютно съм съгласен, че трябва да се засили ролята на Сдруженията на производителите. Трябва да се подчертаят възможностите на тези организации да водят преговори, но а, от друга страна, те не бива да а, уронват възможностите за конкурентност. А, чухме, че тук бяха споменати и основните търговци. М понякога те могат да повлияят отрицателно върху а, приходите на земеделските стопани. Именно затова ние трябва да предприемем необходимото. Искаме да видим двустранен подход. От една страна, много е важно да се действа бързо. Абсолютно съм съгласен с вас. При последният, последната криза в отрасъла, мисля, че а, действахме бързо и ще го направим и сега. От друга страна, трябва да подсилим съществуващите инструменти – Успоредно с това имаме и резерва за случай на криза. Причината за неговото съществуване е, че, слава Богу, не всяка година има кризи и когато няма криза, има често пъти бюджетни излишъци и тогава може да бъде създаден отделен бюджет, който да бъде използван в изключителни случаи. Трябва да има процедура за действие в такива случаи. И накрая няколко думи по въпроса за регулирането на пазара. Някои от преждеговорившите споменаха квотата за захар, както и квотата за млечни продукти и а, възможности за отглеждане на определени култури. А, нека да се спрем на квотата за захар. Мисля, че в момента ние сме силни и конкурентоспособни в тази сфера. В настоящата година обстоятелството, че съществуват квоти, означава, че макар, че производството на захар в момента е много добро, много силно, не можем да изнасяме излишествата от захар, с които разполагаме. Причината за това са квотите. Мисля, че този пример ясно показва, че понякога квотите ни създават иллюзията за това, че сме дали допълнителни гаранции на отрасъла. На практика обаче квотите пречат на отрасъла да отговори на потребностите в глобален план. Така че би трябвало да дадем възможност отрасъла да се справя сам. Благодаря ви. А сега ще дадем думата на докладчика господин Данта. Благодаря, господин представ... председател. Госпожи и господа, благодаря ви за бележките, които представихте по темата законодателство в подкрепа на, конкурен... на конкуренцията. В момента производителите се сдружават или в организации на производителите, или в организации, които представляват различни части от отрасъла, различни дялове от отрасъла. Ако обаче се извършат съществени урязвания, тези организации едва ли ще могат да бъдат много полезни. Така че ние трябва да решим колко далече искаме да стигнем. Съгласен съм с казаното от преждеговорившите, че обикновено ние се борим с последствията от, кризата, от кризите, а не с причините. В, минало, в, в миналото си изказване нямах възможност да обхвана всички въпроси, включително и въпроса за захарта. Винаги, когато някой се изказва по въпросът за захарта, вижданията са различни и разнообразни. Като че ли производителите ще се оправят и без квоти, но ще са необходими поне 3-4 години, за да се стигне до там. Така че трябва да имаме предвид, че през 2018 или 2020 евентуално ще настъпят промените. Що се отнася до правата за отглеждане на а, култури, говорихме по тези неща. В а, своя доклад аз също споменах, че а, трябва такива, такива права, такива възможности отново да бъдат а, предоставени. А, Съгласна съм с много от изказващите се по темата застраховане. В Америка, за съжаление, на земеделските стопани се предоставят огромни а, помощи и възможности за подкрепа. Така че без да подражаваме на американците, не съм сигурен, че можем напълно да пренебрегнем това, което се прави там Важно обаче да знае какво мислите вие по тези въпроси. Що се отнася до предложението на комисията и по тази точка, а и по други въпроси, добре е да се чуе и нейния глас, но като че ли той в момента не се чува достатъчно. Така че, въпреки че всички сме съгласни, предложенията на комисията трябва да съдържат много подробности, но и аз много се надявах, че ще бъдат предоставени и други идеи, представени и други идеи, но като че ли не. Благодаря. Днес преминахме към следващия етап на обсъждането на, документа и навлязохме в, на документите и навлязохме в повече подробности. Както по отношение на преките субсидии, преките плащания, така и подкрепата за общата организация на пазарите. Мисля, че трябва да помислим какво е най-важното тук. Дали са по-важни плащанията или а, общата организация на пазарите. За развитието на селското стопанство в Европа от една страна е важно какво произвеждаме, от друга страна обаче е важна и организацията на стопанствата. Те са малки и по-големи и а, трябва да предоставяме чрез своите инструменти за подкрепа а, помощ, която е доста сложно организирана. Имахме възможност да попитаме и земеделските стопани, за техните виждания по отношение на промените, които се предлагат. Госпожи и господа, днес отбелязваме 50-та годишнина от създаването на ОСП. Това, е, която има много широк обхват на широк поле на приложение. Тя става все по-важна, но ние трябва да си направим и заключенията от опита през тези 50 години. Така че позволете да благодаря и на докладчиците, и на всички представители на комисията, и на всички, които участваха в днешната дискусия. Утре отново сме в същата зала. От 9 до 10 имаме среща на координаторите. В 10 започва а, срещата на комисията. И така, позволете да ви благодаря за участието в днешната дискусия и да ви пожелая приятна вечер. Довиждане.